Скъпи колеги, добър ден! Тъй като започваме първото си заседание за годината, най-напред искам да пожелая на всички вас чудесна година, година на успехи, както за вас, така и за близките ви и на хубава нова година на здраве. Отново искам да пожелая честита нова година на всички преводачи, които ни съпровождат е, с радост и в добро настроение. Благодаря ви, че сте край нас. Първото заседание започва добре, защото някои от вас са пътували с нощния влак. Благодаря ви, че присъствахте, защото тази нощ открихме нощния влак от Виена до Брюксел. Това е един от първите резултати от работата на нашата транспортна комисия. Виждаме, че днес се появява този нощен влак и затова се надявам, господин Хеки, следващия път да присъствате на нашето заседание. И така, пристъпваме към приемането на дневния ред. Той може да се сметне за прият, ако няма възражения. Няма такива. Можете да видите протоколите от заседанията от 6 е, ноември 2019 и от 3 декември 2019 година. Ако нямате забележки, Дневния е, ред е, и протоколите се смятат за прияти. Пристъпвам към съобщенията на председателя. Като председателка на настоящата комисия искам да благодаря на секретарията в пълен състав за работата му. Още веднъж ви пожелавам честита нова година, Нека да е, работим успешно и веднага пристъпваме към питово, типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари Евро 5 и Евро 6 и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства. Нашия докладчик, господин Свен Шулце, получава думата. Това е проекто становище във връзка с допускането за движение на автомобили съобразно техните емисии. Говорим е, за Евро 5 и Евро 6, превоз на пътници и товари, достъп до информация за ремонт и техническо обслужване. Господин докладчик, ще ви предоставя думата, за да откриете дискусията. Искам да ви напомня, че срока за изменение е до 29 януари. В комисията това становище ще се гласува на 20 февруари. Господин Шулц, имате думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Как вече въведохте темата, изготвяме становище на вниманието на Комисията по околна среда. Става въпрос за типовото одобрение за Евро 5 и Евро 6. За тези, които отдавна са по-давно тук в парламента, е доста странен факта, че правилата, които обсъждаме вече всъщност съществуват, но имахме проблем, а именно фактата, че на време до комисията е избрала процедурата по комитология, а имаше а, жалби подадени от някои градове и региони към Евро... Съда на Европейския съюз и Резултатът е, че трябваше да се предприемат нужде меки от страна на Европейската комисия, т.е. тя реши сега да мине през обикновената законодателна процедура, която дава възможност и на нашото в парламента отново да обсъдим темата и да одобрим това предложение, за какво става дума. Мисля, че повечето от вас, предполагам всички, са запознати с, с скандал от 2015 година, когато се появи проблема с манипулирането на софтуера и се оказа, че типовото одобрение е допринесло за това. На времето Европейската комисия предприе мерки за целта предприе нови норми за максималните постими стойности и по-конкретно се спря на въпроса за тъй нареченият коефициент на съответствие. А междувременно вече се предвиждат не само изпитвания в лабораторията, но и това, което всички е, настоявахме да получим отдавна, а именно изпитване на емисиите при реални условия в случая става въпроса тук за азотовият оксиди и е, то 2,1% е, е допустимата максимална стойност за леките превозни средства и леките е, превозни средства за, за превоз на товари до 2021, тогава нататък коефициент на съответствие става едно. Има още един факт на коефициент на съответствие. Става въпрос за максималните допустими разминава отклонения в допустимите стойности при тъй наречените преносими системи за измерване на емисиите и коефициентът към момента е 0,45. Сега целта е да се приложи обикновената законна процедура вместо комитологията. Аз имам още два допълнителни въпроса, които се появиха, участваха при разглеждането и изготвянето на проекто становище. На първо място, дали би следвало посетителите да, да се смятат за отговорни за да отпусната грешка? Моето мнение не. Също въжи и за потребителите. Ето защо, според мен, е целесообразно Пътската комисия да излезе с това ново предложение, но, както сте забелязали, предполагам от а, моят а, документ, предлагам да се въведе да не се въвеждат а, изменения в самите стойности на коефициентите на съответствие, за да се гарантира правна сигурност и надежност. Всеки, който се интересува от въвеждането на всяка друга държава, от въвеждане на други стойности, то с пълно право. Предлагам ви да отложим този дебат за обсъждането на типовите одобрения за след периода на Евро 6 и тогава ще може да обсъдим по същество въпроса за коефициентите на съответствие. Тук въпросът просто се гарантира нужната правна сигурност. Внесох и едно проекто изменение, което е по скаро от техническо естество Европейската комисия ни предлага сливането на двата предвидени коефициента, но според мен, тъй като сме, аз съм инженер, е по-добре тези два а, коефициента да се разграничат. Този има от една страна 1 и до страна 0,34. Чисто техническо е естеството на това изменение, а иначе оттам нататък ще се радвам да чуя мнението на докладчиците в сянка. Мерси боку, Председателката благодаря, господин Шоуце, господин Даниелсон. Имате думата от името на групата Социалисти и демократи. Благодаря ви. Благодаря за това, че ми давате думата. Искам да благодаря и на докладчика. Аз говоря от името на нашия докладчик в Сянка, е, господин Де Ланге, който не може да присъства тук. Благодаря ви за проектостановището. Ние искаме е, да се осигури сигурност за производителите, но ние имаме и друга гледна точка и искам да я посоча, а именно използването на фактора за съобразност опасност, е, който съществува в настоящо законодателство. Както казвате, е, той по-скоро вреди, има обратен ефект. Ако се променя фактора, който е, се прилага от 1 януари 2020 година, в край варианта, можем да зададем въпрос доколко са законосообразни регистрирани автомобили, които в момента са в движение. Това е повод за основателна критика от много производители. Те искат да разработват мота... Те са разработвали и двигатели, които са били съобразени с задължителните изисквания на закона тогава. Но комисията изпо... допуска грешка, когато прилага акт за изпълнение по въпрос, който заслужава законодателни дискусии. Освен това, има и известна грешка, която се допуска. Трябва да се справим лесно с това. Имам, е, искам още веднъж да ви благодаря за проектостановището и ще продължим работата си съобразно процедурата. Председателката благодаря господин Флего от името на групата Реню. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. От е, самото начало искам да изразя благодарността си към е, докладчика за чудесното проекто становище. Искам да кажа нещо като докладчик в Сянка от името е, на групата Обнови Европа. Пет години след скандала с дизеловите двигатели, Новите стандарти за емисии е, предполагат намаляване на тези емисии, но на практика емисиите от тогава насам се увеличават. Ние знаем е, колко са вредни те за човешкото здраве една значителна част от замърсяването на въздуха в е, европейските градове се дължи именно на тези е, емисии от е, дизелови автомобили. От около 30% от емисиите са от дизеловите двигатели и около 66% от замърсяването по принцип. Е, това е, води до здравословни проблеми и е, излиза скъпо на общественото здравеопазване. Необходимо е време, за да решим този проблем. Чух какво каза докладчика. Напълно съм съгласен с това, което той каза но все пак е, мисля, че е, има отклонения в е, измерването при реално управление на автомобилите и в лабораторни условия тези разлики трябва да бъдат намалени. Именно за това говорим, когато говорим за преходни мерки. С времето, когато се развива технологията, тези цифри ще бъдат намалени. Е, много важно е Европейската комисия да продължи е, да работи по разработването на системи за измерване на емисиите при реално управление на автомобилите, за да могат да отпаднат разликите, които съществуват в момента между реално управление на моторните средства и е, лабораторни условия. Ние трябва да вървим по посока на разработване на чисти автомобили това е и в духа на целите на Зеления пакт, но все пак отново повтарям, необходимо ни е време. Председателката благодаря господин Флего. Сега аз имам думата, но в качеството ми на представител на Зелените, защото съм съдокладчик по тази тема. Тази тема не е само техническа, темата е политическа. Защо ви казвам това? защото аз самата бях е, заместник-председателка на, е, коми... на разслед... Е, анкетната комисия по измамите с дизеловите двигатели. Как се стигна до там? Истината е, че не можем нито да видим с очите си, нито да чуем с ушите си в какво се състои ситуацията. 21 е, век страда от едно заболяване, което се нарича замърсяване на въздуха. В Европа 650 милиона умират е, твърде рано. И сред тези е, починали са така наречените отровени. Какво научаваме. Имало е, е заседание на министрите на околната среда. На пръсти са се събрали. Те са казали, какво не сте ли спазили нормите от Евро 6 от 2007 година? Не сте ги спазили? Добре. Минавате на 50% до 2020 и по-малко от 50% след 2020. С други думи, имате червена светлина не само да е, прескочите тези ограничения, но дори да стъпите на е, гъста и да ускорите замърсяването. Аз не съм съгласна, зелените не сме съгласни. Трябва днес да заявим, че тази комитология, след толкова решение, господин Смит ги каза, да, е, това са решения взети през главата на Европейския парламент. Ние сме представители на гражданите е, и тази тази мярка е взета, е, взета без да се получи мнението на парламента. Парламента трябваше да я отхвърли. Същинския въпрос е къде се намираме в момента? Пет години след Дизелгейт чуваме нови проучвания. Там се казва, че новите дизелови двигатели изхвърлят повече, хиляда пъти, хиляда пъти повече частици при тяхното прочистване. Как можем да допуснем такова нещо? Как можем да допуснем такова нещо? Не веднъж, не два пъти, хиляда пъти повече частици. Транспортната комисия трябва ли да се затвори очите? Не мисля. Днес няма ли държави членки, които не спазват директивата за замърсяването на въздуха? Има изключително много страни, които са осъдени, защото не спазват директивата за качеството на въздуха. И ние сега да кажем нищо. Нищо. Това е просто един технически въпрос. Не съм съгласна с това. Ето защо, скъпи колеги, господин докладчик, благодаря ви за свършената работа. Мисля, че трябва да отправим едно и ясно послание. Ние сме законодатели. Защо градовете е, подават съдебни жалби? Защо е, общините решават да няма дизелови автомобили? Защото са разбрали нещо просто. Най-важното от всичко е здравето на хората. Как е, да избягаме от тези въпроси? Ако ние като законодатели не вървим в посоката на гражданите, градовете ще станат действащи лица. И после ще ни питат, е, вие е, какво правите, за какво, е, за какво ще служате, е, защо, какво направихте, за да, за да спрете този проблем. И за това аз не съм съгласна с въвеждане на подобни мерки. Дава се още по-голяма гъвкавост на производителите, които трябва просто да спазват стандартите от 2000 2007 година. 13 години. 13 години са минали. Така наречените европейски стандарти са много строги. Вижте стандартите в Съединените щати, в Япония. Те са два пъти по-строги от нашите, особено по инокса. Така че е, да не ми казват, че ние не спазваме е, и не уважаваме производители. Мисля, че е изключително важно да се спазват стандартите от 2006 година при нормални условия. Мисля, че трябва да се противопоставим на самия принцип за гъвкавост на производителите при фактора съобразност. На второ място, мисля, че автомобилопроизводителите трябва да създават автомобили, които спазват емисиите, определени от законодателите. Не е нормално непрекъснато да им напомняме, че трябва непрекъснато да спазват стандарти. Вие представите ли си за храните, да кажем, и ще каквото си искате и можете да не спазвате стандарти? Не е така. Това е въпрос на обществено здраве. Ние носим някаква отговорност за това. Така че, ако им дадем по-голяма свобода за действие, кой ще ни вярва като законодатели? Това не е нормално, не е естествено. И накрая, искам само да кажа следното. Тук имам един същински въпрос, истински въпрос към Европейската комисия. Защо? При условие, че пазара на автомобили, виждам, в Германия темата е истинска тема. Защо Европейската комисия не действа изпреварващо? Защо не създадете план за излизане от дизела? Вие говорите за план за изпреварващи действия за чисти автомобили. Защо го казвам? Защото има 13 милиона работника в автомобилостроенето. Те не са обучени нито за, а, нито за електрически автомобили, нито за въглерод, нито за нови технологии. А, е, вие ги държите в стари технологии, наречени дизелови технологии. Какво да правим? Ами, Airbus батерии, Airbus на батериите. Там ще бъдат ли обучени нашите работници? при условие, че нашите конкуренти в Китай знаят, че имат монопол на този пазар. И тук сега е, ни говорите за някакви дреболи, стандарти, съобразност. Разумно ли е? Това на нивото на залога ли е? Разбира се, че не. Имам прост въпрос към Европейската комисия. Защо се с този регламент за дизела, е, който днес е, може да замърсява повече от бензина, питам ви и за технологическата неутралност. Говорите ни за технологическа е, неутралност. Господин Шулце, е, вашия доклад е становище, което трябва да се чуе. И мисля, че е, е, вие имате предвид и общественото здраве, но и това производство. Знам, че то е много важно за Германия, но и за други страни. Но не трябва да оставите тези милиони работници, да ги изоставите, да ги забравите. Когато затвори един завод, цяла територия се затваря. Това е недопустимо. Един автомобилопроизводител трябва да спазва стандарти и да бъде конкурентоспособен не само в Европа, но и в света. Именно е, е, заради това ще защитя вашия доклад. Е, от групата Идентичност и демокрация, господин Майер. Е, вие взехте ли нощния влак? Починахте ли се? Поспахте ли? Айде, Абе, абе, ich Казвам се Хайдер, но действително бях е, с вас в нощния влак. Права сте. Имам е, един въпрос на този етап, благодаря на непрете на докладчика, но имам коментар към вас именно по отношение на дизеловите технологии. Знаем, че трябва да се гарантира по-малко замърсяване с прахово с частици в градовете. И знам, че постигнахме много сериозен напредък в това отношение. Но смятам, че трябва да се вземат предвид както а, съображенията от свързани с общественото здраве и качеството на въздуха, така и нуждите и потребностите на индустрията и големият брой работни места, които зависят от тях и мисля, че не е зле да се вземат предвид и двата фактора. Благодаря ви. Думата има Питър Лундгрен от името на Екарай. Thank you. Well, it's a little bit of a special day. It's the first meeting of the year. Благодаря. Специален ден. Първо заседание за годината. И мислих, че трябва да направя нещо специално. Нещо като на Оскар да благодаря на майка ми, на баща ми, да благодаря за всичко. Но може би е по-добре да се придържам към процедурата. Искам е, само да кажа, че подкрепям проекто становището. Не се променят настоящите цифри в предложението, защото не трябва да правим политика от науката. Благодаря. Председателката благодаря. Госпожа Конечна, имате думата. Kolegyně, kolegové, важни пане справодай. Я съм... Е, уважаеми колеги, господин докладчик, аз е, казах ясно своето мнение по този доклад. Искам сега да направя само кратки коментари. Искам да кажа, че приветствам предпазливия подход на докладчика, който прави опит да поясни някои митове във връзка с факторите за съобразност в автомобилостроенето. С удоволствие виждам, че разума е взех връх над емоциите. Нямам проблем да подкрепя този доклад. Независимо от това обаче, предвид настоящата правна несигурност във връзка с исканията или по-скоро изискванията към моторите, ние трябва да имаме предвид, освен това и е, горивото, което се използва на километър, все още не разполагаме с достатъчни проучвания. Аз за момента подкрепям предложението на Европейската комисия без значителни изменения. Колкото до последващ и по-строги изисквания, ние ще преосмислим мисиите. Трябва да сме ясни по одобрение на типовете не само за производителите, но също така и за публичните органи. Без резултати от е, е, съвместния център за проучвания, предвид е, разликите, не можем да пристъпим към е, ясни мерки. Мисля, е, че дискусията е, се осъществява в законодателен орган, но въпросът е чисто технически, основава се на е, резултат от е, тестване. Никакви политически решения не трябва да е, се взимат без такива технически резултати. Настоящето законодателство е подходящо, без чувствителни промени. Нека да се съобразяваме с факта, фактите, а не от страна на натиска, който се упражнява върху нас и който ще вреди на всички нас. Председателката, някой друг иска ли да вземе думата? Не. Добре. В такъв случай. Къде сте, госпожо? Добре, значи най-ния колега ще вземе думата. Давам думата на Европейската комисия. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Жоана Шисковска, която е ръководител на нашата служба, се извинява за отсъствието си, но просто има друго заседание, не може да бъде на две места едновременно. Приветстваме проекто становището на докладчика тъй като виждаме, че повечето от нашите предложения са включени, включително и промените са прияти като разумни. Бих искал да, да наблегна на едно нещо обаче – когато говориме за Дизелгейт от 2015 година, тогава става дума за производители, които не са прилагали правилата така, както те са разписани в регламент от 2007 години. Но ако видите днешното предложение, положението е съвсем друго. Говориме за е, законодателство предложение, което да измени регламент прият е, с е, комитология след решение на Европейския съд. Не, ста, не, не, не, ста, не става, не става дума за неправилното прилагане на законодателство, а преразглеждане на самото законодателство. С цел по допълнителна яснота, комисията предлага нова законодателна процедура на основата на правилата, които вече се прилагат. Е, съгласни сме, че е, допустимите стойности могат, разбира се, винаги да бъдат преразглеждани. В момента такава дискусия се провежда но не смятаме, че в, момент, в момента е своевременно да обсъждаме нещо, докато нямаме правна сигурност. Колкото до, до, вашата, до вашето предложение за допълнително законодателство, свързано с а, дизела, смятам, че можем да, ще можем да го обсъдиме в момента, в който приключиме дискусията за допустимите стойности. Благодаря за вашите бележки, коментари. Крайно, това е, е, разбира се, препоръка, но смятаме, че е крайно време е, комисията да излезе с програма за е, задгърбване на дизела, за да можем да помогнем на един сектор, който изписва огромни трудности пред в е, съревнованието си с останалия свят. Наистина е, става дума за много тежък момент за сектора и става дума за хора, за трудещите се. Господин Шулц. Скъпи колеги, благодаря ви за многобройните коментари. Дневния ред. Най-важните коментари потвърдиха това, което всички казахме, имаме съгласи сме с предложението на Европейската комисия има два крайни срока. Първият е на 29 януари. До сега съм, за сега съм планирал две заседания за гостите в Сянка. Първата е техническо естество, което ще бъде между трудниците, а втората ще бъде среща с самите докладчици в Сянка. Тя ще бъде на 17 февруари. Това беше за графика, а в отговора на колегата Дели съвсем накратко мисля, че направихте една дръбна грешка, госпожо Дели, а именно говорихте за два пъти по-високи стойности и за равнищата на, за, на замърсяване с азотни диоксиди. Тук обаче говорим за нещо съвсем различно. Говорим за а, катализаторите, за а, прочистване, то, в които са а, снабдени дизеловите автомобили, които трябва на, на определен период от време да бъдат почиствани. И за при тях всъщност са, че, че, се делят на частици до 1000 пъти по-високо, защото при нормалните превозни средства той е почти при нула. И в момента се подготвя действително доклад на съвместният изследователски център на Европейската комисия, който показва, че въпреки високото равнище на тези частици, продължава и въпреки високото равнище на прочистване на тези филтри, продължава да има много високо равнище на отделяне на частици от, азотен, от азотен диоксид. И в Германия се точно тази тема, начинът по който се прочистват катализаторите и това е друга тема отново по-тежко слово, в която не искам да за подробности, но която не е пряко свързана с темата, която обсъждахме днес тук. Благодаря за вашите е, забележки. Става дума за редукциите и за прочистване на каталитичната система, но става дума за хилядократно по-големи стойности. Разбира се, ще се върнем към това в е, при, под, при техническите заседания, защото ако изброя броя на превозните средства, които не спазват нормите, става дума за 33 милиона, така че към коя категория да ги е, при, е, и да ги сложим. Благодаря много. 29 януари е крайния срок за внасане на изменения. Ще разгледаме измененията на 19 февруари на 19 ще гласуваме тук в нашата комисия. Смятате ли, че този график е уместен? Добре. Предлагаме с, след, продължаваме с следващата точка. Решение за управляване на Германия да измени съществуващото си двустранно знаменение с Швейцария относно автомобилния транспорт с оглед каботажни превози в граничните региони между двете държави. Господин Фербер, но той отсъства. Госпожа Тефер ще го замести. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми дадахте думата. Ще говоря по точка 5 и 6 едновременно, тъй като става дума за една и същи проблем и две различни страни. Маркос Фербер Маркус Февер се извинява, той ни изпратил своите коментари и добри пожелания за новата година. Тези два доклада касаят Германия и Италия. Става дума за е, допълнителни е, споразумения с Швейцария за каботажни транспорти в граничните зони между е, страните. През юли е, бе прият е, доклада. Става дума за ни технически доклади, без... Няма спорни въпроси, има само едно изменение, свързано с правното основание. Не е имало допълнителни изменения. Маркус Фербер благодари на колегите за отличното сътрудничество и предлага да подкрепиме двата доклада. Благодаря. Благодаря госпожа Телер, господин Данилсън от името на социалистите и демократите. Благодаря. Ще бъда кратък. Процедурата сама по себе си е много проста. Става дума за преговори между Германия, Италия и Швейцария с цел е, улесняване свободното предвижване на граждани между страните. Парламента може да приеме предложението на комисията, включително, че приемаме и изменението, което е внесено. Благодаря. Господин не имате думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Благодаря на Маркус Фербер за конструктивната работа по двата доклада. Приветстваме факта, че е, тези преговори между Италия и е, Швейцария и Германия и, също, и Швейцария ще улеснат движението в граничните региони и а, е, така че подкрепяме това предложение. Благодаря, господин Ген. Отново аз ще взема думата в качеството си на докладчик Сянка. Аз съм председател, но и много работя. Искам да поздравя господин Фербер. Той предлага нещо много просто, едно единствено изменение по правното основание и да се заличи позоваването към член 2, параграф 1. Мисля, че това не е спорен въпрос. Просто по този начин ще позволим на Италия и Германия да преговарят по споразумения за каботажен транспорт с добър партньор Швейцария и подкрепяме е, предложението на докладчика, включително и изменението основно прав... относно правното основание. Господин Лунгрин, не, не предлагате или ще, ще вземете думата? Аз, също не виждам а, проблем. Бихме подкрепили предложението. Госпожа Контура, имате думата. Благодаря, госпожо председател. А, Германия и, и Италия с, с, с преговарят достъп по ограничена сфера, т.е. автобуси за превоз на стоки и граждани. Нямаме нищо против. От името на Европейската комисия, господин Лежуа. Госпожо председател, благодаря на всичките. Я аз ще бъда много кратък. Първо искам да благодаря на господин Фербер за доклада и за това, че той е, подкрепи предложението на комисията. Изменението е по член 2.1 от е, договорите е, с нов... правното основание, така че това не представлява никакъв проблем за комисията. Съвета на първо четене прие документ, т.е. беше заличен член 2, алинея 1 и на практика сме в, на едно мнение, което означава, че това предложение може да се приеме много бързо. В, на първото четене в съвета бяха направени някои а, редакционни промени, но това в никакъв случай а, не, не води до необходимостта да се да, да се, да, да, да, да се разглеждат и съответно може документа да бъде приета ви. Бързо, господин, госпожа Телер, от името на господин Фербер. толкова много положителни коментари. Нямам не знам какво друго да кажа, освен много да ви благодаря и ще предам а, всички поздравления на Маркус Фербер. Е, благодаря ви. Продължаваме с освобождаването на отговорност на бюджета за 2018 година. Започваме с общия бюджет на Европейския съюз. Започваме първо с доклада за Европейската комисия, след което ще се спрем на изпълнителните агенции и съвместните предприятия които се попадат в ресора на областта на транспорта, тъй като госпожа Клаудия Монтеро би трябвало да се присъедини към нас, но все още не е тук. Ви предлагам да започнем с втория доклад и с вас, госпожо Грапини. Започваме с агенциите и съвместните предприятия в областта на транспорта. Припомням ви все пак, че се придържаме към познатата ни процедура по тази процедура за освобождаване на агенциите и съвместните предприятия. Припомням ви, че имаме 6 агенции и съвместни предприятия. Clean Sky 2 беше добавена по искане на е, НП. Припомня ви, че става дума за ЕМС, ЕАС, ЕРА и съвместните предприятия като Сезар, Шифторел и Клинскал. И така, госпожо докладчик, давам ви думата за 5 минути да ни обясните докъде сме стигнали. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. С spun Трябва да кажа, че докладчите в Сянка ми помогнаха изключително много, внесоха голям брой изменения, успяхме да изготвим и съвместни компромисни изменения. И държа да кажа самото начало, че като цяло и агенциите, и съвместни предприятия много добре се справиха със своята задача и с успех се справиха с мандатите им. Започна с ЕМС, магистрата за управление на риска беше, подо, беше подобрен, което не доведе до увеличаване на критичните рискове, свързани с годишния резерв за декларациите. Седем изменения бяха внесени по доклад с отговорност на, на а, тази агенция, за което благодаря на колегите. Тези изменения показвате, че Агенцията за авиационна безопасност би следвало да предприема допълнителни мерки, извинете, агенция по морска безопасност, за подобряване на безопасността на морският трафик и също така да използват безпилотни самолети за борба с незаконния риболов. По въпрос за ЕРА, Европейската агенция за железопътен транспорт и имам коментар по отношение на позицията на генералния директор. Агенцията постигна много добри резултати за подобряване на равенството на половете в агенцията, чрез насърчаване на кандидатурите на жени, чрез предоставяне на по-гъвкави условия на труд и облагодетелствани майчеството. Много голям напредък беше постигнат в отношение, както вече казах. В, по този доклад беше, бяха внесени 17 проекто изменения, които се случават всичко на факта, че агенцията трябва да не забравя общата безопасност в въздухоплаването и да гарантира, че получава нуждата техническа помощ при употребята на безпилотни самолети. Би следвало да се обърне повече внимание на равенството между половете. По въпроса за ЕРА, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз. Държат отбележа, че мандатът на тази агенция беше разширен и от тази гледна точка трябва да се бъде повече внимание на опасността от конфликтите на интереси. ЕРА ще има нови задачи, свързани с четвъртият железопътен пакет. Защ... Положителен е фактът, че законодателни меки бяха плети своевременно, а агенцията вече публикува своят наръчник с ам, на ръководни насоки за подвижния състав. 17 изменения бяха предложени и по този доклад, които са насочени към насърчаване на ролята на МСП и да не се забравят МСП по е-, определяне на тарифите. И ви призовавам да подкрепите тези изменения. За мен МСП наистина са много важни имаме като цяло нужда от една ЖП система, която да гарантира свързаност на ЖП мрежите в целия Европейски съюз, а не трябва да почнем още много усилия в това отношение. Преминаваме към съвместно предприятие Сезар, сигурност на въздухоплаването. Сезар работи в няколко области. Програмата Хоризонт 2020, програмата е, Aerospace или Европейския космос, в който се сяга въпроса за механизма за свързаност в Европа за целта беше заделен на нужните бюджетни средства, което е положително. Още два проекта работи в рамките на СЕЗАР, които са свързани за географската геолокализация. И още едно проучване, което е свързано с бъдещата структура на европейското въздушно пространство. Това сме покритие работи с два паралелни правни а, статуса, което осложнява функционирането си, но трябва да има по... но се очаква положително развитие в това отношение. Бяха внесени 8 пъти изменения и едно компромисно изменение, което подчертава колко е важна дейността на това съвместно предприятие, което допринася за въвеждането на иновациите и употребата на дронове в европейското въздушно пространство и предлагам да подкрепим тези изменения. Всъщност изменението има за цел да подчертая, че дроновете би следвало да бъдат внедрени в, при, с нужните условия на безопасност при потребата им. За целта трябва да бъде увеличен бюджета на това съместно предприятие през следващата многодишна финансова рамка. По отношение на Rail беше постигнат напредък при това съвместно предприятие, чрез по-одобряване на ефикасността на финансовото управление. Като цяло всичко се тече много добре и постигнатият динамика на работа е положителна. В съвместно предприятие продължава да се прилагат стратегия за борба с фалшификациите, за период 2017-2020 година. Вече сме 2020 година. И към момента не е регистриран нито един случай, който предвижда нужда от засилен контрол, т.е. нито един случай не е бил прехвърлен към ОЛАФ. След пък изменения бяха внесени, те споменават нуждата от единно железопътно пространство в Европейския съюз за бъдеще, като целта е да се постигне до по-низко въглероден транспорт. Почертава се, че трябва да се подобри надъжността на ЖП системите в Европейския съюз и е много важно сектора да стане по- е, лесно достъпен за всички европейски пътници. А шестото съместно предприятие чисто небе 2 и до тук ще спра. Държа да отбележа, че се предвижда преразглеждане на финансов регламент на това съвместно предприятие с цел въвеждане на нови стандарти за финансово управление съгласно последният регламент, приета от съвета и парламента, именно регламент 1046. Е, службата за вътрешен аудит излезе с много важна препоръка за това съвместно предприятие, а именно да създаде консолидиран регистр на рисковете, който трябва да обхване абсолютно всички видове рискови, свързани с дейността на това съвместно предприятие. През 2018 година бяха установени три случая на възможна злоупотреба в това съвместно предприятие. Бяха внесени 8 проекто изменения. Успяхме да постигнем и едно компромисно изменение, което приветства дейността на съвместно предприятие Чисто небе 2. Моля ви да спазвате списъка за гласуване. С препоръките политически групи са съгласни с него. Благодаря ви, госпожо Грапини. Думата има госпожа Телер от името на НП. You, Dear, um, Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, тези агенции са се свършили добре работата но все пак при прехода към по-ефективен транспортен отрасъл те трябва да постигнат резултати през следващите години. Особено нашата железопътна агенция. Необходимо е да й окажем подкрепа, може би и да окажем натиск, натиск от името на парламента, ако искаме до 2030 година действително да има единно железопътно европейско пространство. Тъй като няма определени противоречия, искам да се спра на три точки преди гласуването утре. Първо, прехода към железопътен транспорт е, е, работата свършена от е, съвместното предприятие е изключително важно. Ако направим сравнение между процента на автоматизация между железопътния и сухопътния транспорт е, и автомобилния транспорт, виждаме, че има възможност за подобрение. Е, предвид е, програмата Хоризонт 2020, нейното изпълнение беше толкова недостатъчно до 2018 година, че бихме искали да чуем малко повече подробности от Европейската комисия. На второ място, предвид гласуването утре, искам да чуя малко повече информация за тези 52 милиона заделени за ЕАЗа. Искам да посоча, че е, е макар и всички самолети е, да е, летят с технологии, искаме да кажем, че 72 милиона тона въглероден двуокис годишно е резултат от е, среден по, средна по размер държава членка на Европейския съюз. Примерно 2,5 е, е, милиона е моята родина Австрия. Аз предлагам изменения. Надявам се да ги подкрепите, защото това е резултат, който хората трябва да знаят. Е, това е същинско постижение на европейската научно-развойна дейност. В заключение искам от сърце да благодаря на всички колеги, в частност на е, нашата докладчи, нашия докладчик госпожа Грапини. И разбира се, е, искам да благодаря на всички колеги, които работиха по това освобождаване от отговорност. Председателката благодаря. Господин Етиян има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам също да благодаря на госпожа Грапини и на всички докладчици в Сянка за чудесното сътрудничество. Когато има добро сътрудничество, резултатите са на лице. Е, мисля, че, че това се отнася и за нашата работа. Е, е, Мислих да говоря 7 минути вместо 5 за 6 агенции. Това едва ли е достатъчно. Е, някои говорят по 7 минути по точка разни. Така че мисля, че следва да пристъпя към подробности, когато обсъждаме освобождаване от отговорност. Е, по принцип, освобождаването от отговорност са технически и политически въпроси. Добре е да наблегнем на политическия аспект. Както вие казахте, е, има агенции, на които са необходими средства, за да постигнат резултати. Искам да посоча, че тези съвместни предприятия, които използват обществени средства, но в сътрудничество с индустрията. Те могат да постигнат много резултати, особено по Зеления пакт. Мисля, че тези съвместни предприятия вършат чудесна работа. Е, приветствам е, вашето изменение, господин Телер, за Нидерландия. Говорим за 2015 година. Данните са от 2015 година. Може би трябва е, да усъвремените данните и за по-големи страни от Нидерландия. Просто трябва да посочим на хората е, какво означава това, защо правим такова проучване и какъв може да бъде смисъл на такова проучване за европейските граждани. Благодаря ви още веднъж. Искам да подчертая, че докладчика е направил опит да постигне компромисно изменение по становището за научно-развойна дейност, изменение 16-17 на идентичност и демокрация. Добре е да се търси компромис, но специално по тази точка – изменението на Обнови Европа е за предпочитане. И, и за това а, препоръчам да се гласува за изменението на Обнови Европа, не за компромисното изменение. Това е което имам да ви кажа. А, председателката, благодаря господин Етиен, господин Фройд. Добър ден, имате думата. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчите за проектостановището. становището. Повечето от казаното отразява нашите анализи, нашето мнение. Приветстваме е, предизвикателството за равенство на половете в ЕАЗа. Съгласни сме с е, направената оценка е, за защитата на онези, които съобщават новини в ЕАЗа. За нас това е успех. Искам да допълня, че във всички агенции трябва да има предпазни клаузи е, срещу конфликт на интереси. Възнамеряваме да предложим изменение. Като цяло смятаме, че това мнение за освобождаването отговорност трябва по-добре да отрази устойчивостта на транспорта и ще подкрепим измененията на, доклад, на колегите в тази посока. Още нещо във връзка с въздухоплаването. Това също е въпрос, който обсъждахме е, липсата на данъчно облагане, ограниченията във въздухоплаването означават, че единното европейско небре и подобрението на управлението на въздушния транспорт водят до по-висок обем полети и не намаляват емисиите. Когато говорим за ефективност, трябва общото количество емисии да бъде намалено. И особено във въздухоплаването агенцията трябва да се опита да подкрепи цялостното намаление на емисиите. И мисля, че, че само по-високите данъци могат да помогнат. Председателката благодари господин Фройд за идентичност и демокрация няма никой. Екара също. Госпожа Дали го е. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз е, ще се спра само на областите, където ние сме предложили изменения. Най-вече е аз. Нашата група иска да подчертае необходимостта от е, повишаване на финансовата подкрепа на агенциите, за да могат да свършат работата си по безопасност и сигурност. Е, мисля, че е, не е достатъчно просто да кажем нещо. За Патрик Кайм беше ясно, че това, че няма достатъчно средства, още повече, че са е, е, засилени правомощите на АНСА, особено по разследването по 737 и наблюдения по неравенството на половете е, в управителния съвет на агенцията, например. Това е много важно. И накрая е, чистото небе, аспект е, чисто небе. За нас ключово тук е да и настояваме за ясна стратегия, за да се предотвратят измамите. Това е от критично значение. В доклада за 2018 говори, се говори за публично-частно партньорство. едва ли ще се очудите, е, че ние сме въодушевени от резултатите, но някои казаха, че е, можем да приемем казаното до тук и очакваме дискусията утре. Председателката, благодаря. Обръщам се към Европейската комисия. Да, в думата на господин Десиус. Имате думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Искаме да приветстваме предложението за становище по децентрализирането на транспорта и съвместните предприятия. Е, очакваме резултата от гласуването утре. Е, във връзка с е, допълнителната информация, за която настоява НП, не, ние ще можем да предоставим допълнителна информация по-късно днес. Говорим за допълнителната информация е, за корабоплаването и програмата Хоризонт 2020. Председателката благодаря на всички изказали се. Напомням, че е, гласуването ще се проведе утре, 21 януари гласуването в комисия КОНТ ще се проведе на 19 или 20 февруари. Гласуването в пленарна зала е предвидено за втората сесия през март. Утре ще гласуваме ние в нашата комисия. Сега продължаваме с госпожа Клаудия Монтеро Давам ви думата. Давам ви думата във връзка с освобождаването от отговорност за бюджета за 2018 година. Започваме с Европейската комисия. Госпожо, имате думата за 5 минути. Senhora Presidente, em primeiro lugar pedir eh, desculpa porque sei que alteraram aqui os pontos, mas estava na... Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви помоля за извинение. Наложила се е промяна в поредността на точките в дневния ред. Аз участвах в комисията по е, рибно стопанство, за това закъснявам. По това становище искам да благодаря първо на авторите на изменения, е, предложени са 22 изменения. Има и две компромисни изменения. Е, искам да се спра на измененията. Когато е, ви запознах с това становище, вече се спрях на някои точки. По измененията. Шесто изменение. Координаторите на европейските мрежи е, се явяват пред Европейския парламент. Ние искаме обаче въпросът да не се обсъжда в такъв форум. По изменение 15. Бюджет. Мисля, че коментара за бюджета е доста неясен и не трябва. Не му е мястото в това становище. Съгласна съм и с, с измененията по новите инфраструктури, по поддръжката на тези инфраструктури и е, по съществуващите инфраструктури. Съгласна съм с е, измененията, които предвиждат подобрения на правата на пътниците. Е, структурните фондове и фондовете за за стратегически инвестиции, ЕФСА. Това е приоритет на Европейската комисия и аз не мога да допусна тук да се говори за военен стълб. И също да се споменава този военен стълб тук. Говорим за възможност за реакция при хуманитарна криза или при природно бедствие, при стихийно бедствие. По е, тези изменения изменения, е, които повдигат тези въпроси, бих е, искала да влезете във връзка с мен – Казвам го, защото е, трябва отново да се върна на заседанието на Комисията по риболов, ако искате да внесете нови изменения. Председателката, благодаря. Госпожо Грапини, имате две минути от името на групата Социалисти и Демократи. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, бих искала да благодаря на докладчика. Нашата група се запозна с текста. Запознахме се като група и с компромисните изменения. Нашата група е съгласна с компромисните изменения, е, които постигнахме с госпожа докладчика. Мисля, че тези компромисни изменения е, покриват много неща. Надявам се утре да можем да гласуваме консолидирано консолидиран текст. Е, след е, изказването на комисията по другите доклади не можах да се изкажа. Искам е, да отговоря на двама колеги. Предложението направено от групата из... Поднови Европа е включено в компромисното изменение. Идеята не е разводнена. Колкото до предложението на НП, едва ли трябва поименно да се посочва дадена страна в това изменение? И затова аз е, не мога да се съглася с идеята поименно да се посочва дадена държава членка. Едва ли е добре да действаме точно така, още повече, че данните, които се използват, дори не са актуализирани и за това е, бих желала да не се из... подкрепя това изменение, защото не следва дадена страна да се посочва поименно. Господин Елиент, е, Етиен, имате думата за две минути. Благодаря от името на докладчика Сянка от групата Обнови Европа. Благодаря на докладчика за конструктивния подход. Първо, ние повтаряме нашата безпокойство от недостатъчната работа по мрежата. Трябва да се приключи оценката и да се подобрят резултатите по коридорите тенти. Искаме да има механизъм насочен към резултатите нови цели, ново планиране, за да може да се постигнат целите предвидени до 2030 година, за да постигнем по-конкретни резултати в е, транспорта, например, безопасността на транспорта. Трябва да се подобри сътрудничеството е, между транспорта, енергетиката и телекомуникациите. Най-важно е да се подкрепят проекти. На трето място по правата на пътниците. Според заключенията, все още пътниците не са достатъчно запознати с правата си и често не могат да се възползват от тези права. Ето защо трябва да се подобри яснотата и ефективността на рамката за правата на пътниците и накрая по мобилността това е ясна възможност за засилена синергия и за това нашата основна цел е да се засили възможността да се реагира на спешни ситуации, като например хуманитарна криза или е, природни бедствия. И накрая искам да благодаря на всички за подкрепата и конструктивното сътрудничество. Председателката, господин Фройт, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ние като зелени вече посочихме през последната ни дискусия през декември. Ние не приветстваме милитаризирането на Connecting Europe и предлагаме този параграф да бъде заличен от становището. Благодаря. Председателката, благодаря господин Фройд. Няма представител на екаре. Госпожа дали има думата за две минути. Благодаря. Е, някои изменения си противоречат е, ние можем да подкрепим усилието за компромисни изменения е, в връзка с, с военната мобилност. Ние предлагаме нови средства от 6,5 милиона. Искам да кажа, че трябва да работим за сътрудничество при хуманитарни кризи и природни бедствия. Трябва да работим против измененията в климата, за да няма природни бедствия защото няма да има хуманитарни кризи, ако не разходваме толкова средства за милитаризация, особено в трети страни. Като цяло, аз ще настоявам за заличаването на този параграф. Като цяло, Подчертавам колко е важен по-качествен анализ и приветствам всички изменения, които напомнят на комисията, че средствата по финансови инструменти не са единствения критерий за резултати. Настояваме е, комисията да подобри преценките си и оценките на въздействието. Председателката благодаря. Европейската комисия няма да взима думата. Напомням ви, че гласуването ще се проведе също утре на 21 а в комисия Конт гласуването ще бъде на 19 или 20 януари, а в пленарна зала доклада ще се гласува по време на втората сесия а, през месец март. И така пристъпваме към размяна на мнения с Матю Балдуин, европейски координатор по въпросите на пътната безопасност. Той идва. Господин Балдуин, добър ден, добре дошъл в нашата комисия и честите нова година. Е, за нас е удоволствие да ви посрещнем. Благодаря ви за това, че откликнахте на поканата ни и че е, дойдохте в нашата комисия. Знаете, че целта на посещението ви е задълбочен обмен на мнения, но най-вече прословутата стратегия. Докъде стигнахме до тази стратегия за път на безопасност и ключовите въпроси? безопасността на движението по пътищата се е подобрило през последните 10 години в Европа. Пътищата в Европа са едни от най-сигурните по света, но все пак, за съжаление, броя на загиналите остава твърде висок и затова Европейския съюз се прие подхода, подхода наречен нулев т.е. да е, спадне броя на тежко ранените, ако цифрите ми са верни, от е, е, ролята на парламента е много важна, но също така е важна и ролята на градовете, на общините Искам да ви поздравя. Работата ви не е получила достатъчно признание, макар че това е същински лост за постигане на лостов ефект. Много е важна работата ви. Е, вие работите по отрасъл, който ни вдъхновява устойчива мобилност, е, чрез интелигентни системи, малки емисии, да отправим ясно послание, да защитим е, хората, които са по пътищата, особено е, тези, които са най-изложени на опасност, колоездачите или пешеходците. И така, господин Балдуин, ако не възразявате, как стоят нещата в момента? Кажете как стоят нещата и ние после ще ви зададем малко по-точни въпроси. Давам ви думата за 10 минути. Още ви благодаря, че идвате в комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашите много уместни коментари. Мога ли да говоря на матерния си език, поне до края на юни? Добър ден, дами и господа. За мен е голяма чест за това, че ми ме поканихте да говорим за две важни за вашата комисия проблеми, безопасност по пътищата и устойчива мобилност. Комисия, комисар Булч през октомври 2008, 18 година ме натовари с координацията на на, те, на, тези две, на тези два аспекта, защото това са а, за проблеми, които са тясно свързани и безопасността е тясно свързана с устойчива мобилност, когато създаваме писти за велосипедисти или а, ние на, на практика превръщаме пътищата в по безопасни с 80% от пътищата ще бъдат все повече и повече градски, до, до, до 80% в бъдеще, така че това озна, уз, озна, означава, че безопасността трябва да бъде в центъра на нашето внимание. В момента този процент е 71 трилион от евро. с насочени към смягчаване е, последиците от замърсяване на въздуха, е, е, емисиите, включително и за задръстванията в градовете и така нататък. Така нататък. Това, за, за това знам, че сте разговаряли и ще разговаряте относно новата стратегия, която е в рамките на зеления курс. Така че нека да се, да се спрем на безопасността на пътищата. Тук ще, бъд, ще вървя по-бързичко, защото знам, че вие познавате тези основни теми, но виждате цифрите. Тези цифри са нещо, което не можем да приемаме. А също времено ние ги ни, ни, ни приемем от, от Никога няма да приемеме подобни цифри, ако това се случваше в областта на въздухоплаването. Но въпреки всичко, тези цифри са последици от катастрофи да кажем, за неща, над които нямаме контрол, биха казали някои, но нека не забравяме, че всичко това се случва в общественото пространство и това означава, че е, властите просто не е, вършат работата си и не създават е, достатъчно условия за безопасност, а това е нещо, което трябва да направим цели. Целите са от голямо значение. Знаете какви бяха целите. Първо през 2001 година, в първа, през първите 10 години успяхме да намалиме смъртните случаи с, с 30%. В последствие не можахме да постигнем целите, които си бехме поставили и за следващото десетилетие, десетилетие 2020-2030 година. Е, министрите по транспорта приеха е, поредната е, цел, т.е. намаляване на половина на смъртните случаи. Виждате, 1972 година беше пикова година в смъртните случаи и е, имам по постоянно намаляване на, на, тези, дисмър, тези смъртни случаи. Както виждате, има и намаляване на разликите в цифрите между държавите членки. Е, виждате тук от лявата страна от 2013 година на, на, на практика няма кой знае какви е, намаления на случаите стигнаме до 2010 година и след това като че ли имаме една права. От 2010 година с 26% са се, са се намалили смъртните случаи на пътници в превозни средства, но само с 6% на тези е, на велосипедистите. Това значи, че безопасността за пътищата е, е много по-голяма за тези, които са в превозно средство, отколкото тези, които са извън. Ако видите тук, ако намерите своята си собствена, собствената си страна, ще видите как, как, какви са. Отляво виждате Обединеното кралство, Дания и Ирландия са, са, са са постигнали добри успехи, докато Нидерландия, е, която имаше големи успехи, сега отбелязва повишение. Е, виждате също, също, същевременно и е, развитието, положителното развитие в страните, които са имали много проблеми, но има и, и още много какво да се не прави. Също така от, отбележете, че през 2019 година в Осло е имало само един смъртен случай. И така, да да и господа, когато, когато, когато като казваме, че това, че нулева, нулева смъртност е невъзможно, нека не забравяме какви са резултатите в а, а, страните, които са постигнали успех. Сега няколко искам да благодаря на парламента за, за това, че е, позволи финансирането на три основни проекта в областта на е, безопасността на движението. И започнахме също така е, проекта за обмен на е, на автоматичен обмен на данни, както и един друг нов подход. Имаме и нова стратегия за безопасност по пътищата, изработена през юни 2019 година, като целта е не само да имаме ново законодателство, защото въпреки че то е много важно и постигнахме много успехи и то с ваша помощ миналата година. И какви, какви са ни и целите, свързани с основните ключови показатели. Споразумяхме с, с държавите членки за проактивно събиране на данни за да, за да можем да отчитаме тен, тенденциите, за да знаем в каква посока да а, изработваме бъдещите си политики. Знаете, че в а, момента се работи по законодателство, но нека да се спра на няколко неща. А, първо ще се преразгледа директивата, свързана на, с а, трансграничните безопасност. Също така ще преразглеждаме, директи, ще преразглеждаме директивата, свързана с ам, шофьорските книжки, също така ам, съответствие между от, от правилата, като ако нямате право да, да, шофирате в една страна, това да, да, да, да, това да се пренася автоматично в друга страна, също така ам, количеството алкохол промили, а, скоростта по пътищата и, и като цяло всички аспекти, свързани с сигурността и безопасността в процеса на автоматизиране на движението по пътищата, колкото до глобалните аспекти. Тъй като ние сме лидери в света, имаме и отговорността да помогнем на други. През 18-19 февруари ще се проведе първата международна конференция за безопасност по пътищата, първата след тази, която беше проведена през, в Бразилия преди години, ще бъде приета декларация, в която ще е залегнат особен основните цели. Комисар Валеан ще участва в тази конференция в, в, в, в момента вероятно има над милиона и 300 хиляди смъртни случая по пътищата. Тук не става дума на хиф, за хив, за туберкулоза, за, а, за някакви болести. Става дума за а, смъртни случаи по, а, по пътищата. В, деклара... в декларацията за първ път експлицитно се подчертава връзката между е, устойчивото е, развитие и безопасността по пътищата, както и е, основните аспекти, свързани с изпълнението на зеленият курс. Цялата мобилност трябва да се превърне в устойчива мобилност. Сега все още не, стратегия не, не можем за сега да, да, да, да, да, смят, да, да, да знаем какво ще бъде в новата стратегия, но ние в комисията. Ще направим всичко възможно да постигнем въглероден неутралитет до 2030 година и ще и всички други институции ще трябва да се стремат към всичкото. Е, Разбира се, ние няма да имаме много, право, много допълнителни правомощия, що се отнася до развитието на градовете, но неко не, забравя, не забравяме, че над хиляда градове участват в новата програма и разработихме нови показатели, за да помогнем на градовете да измерват съответните резултати. Спомнете си, че по принцип всички инициативи, свързани с мобилност, градска мобилност и така нататък, се радваха и се радват на много подкрепа. Разбира се, не съм, не, не, не, спо, не, не, не съм навлизал в подробности на всички е, аспекти, свързани с е, градската мобилност, но нека да спра до тук. Това, това бяха някои така штрихи, свързани с общата ни а, е, дейност. И разбира се, ще се радвам, ако в и за в бъдеще продължиме регулярни диалози на тази тема. Благодаря господин Балдуин за този анализ, който доказва, че все още има много какво да се желае, както на равнище градове, така и държави членки, а и много работа ни предстои на нас, законодателите. Госпожа Телер, имате две минути. Votre tour à votre collègue d'abord. Allez-y, la parole est à vous. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Болдуин, за тази презентация. В Добре е, че започваме нашата работа с едно толкова с един такъв важен проблем. Миналата година аз излезах с предложения, свързани с измами относно километражите. Анонимният обмен на данни от които ще бъдат отчитани от отчитани от съответните броячи на автомобилите, ще позволят да се избегнат много измами за препродажба, препродажба на коли на втора, втора ръка. Много от е, катастрофите се дължат на поведението на шофьора или условията по пътя, но много, много, много, много често това се дължи на състоянието на самото превозно средство. Не всеки има възможност да си купи нова кола и хората си купуват е, оказионни коли. Е, какво не може ли да има някаква гаранция за колите втора ръка или които се купуват а, е, а, е, на втора ръка? А, като тази, тази, тази гаранция ще е, ще, ще, ще, ще отчита състоянието на превозното средство и на това, че той няма да се разпадне или да доведе до някакви проблеми. И също така да се погрижиме за обучението на младите шофьори, т.е. те да бъдат научени да е, имат е, по-адекватно поведение, особено при сложни метеорологични условия. Господин Данилсон. Благодаря. Благодаря на господин Болдуин. Е, безопасността по пътищата е много важен проблем, който касае всички нас, е, като велосипедисти, пешеходци, е, шофьори и така нататък. Сега, какви действия ще се предприемам срещу шофьорите, които карат след като са пили. Е, бихте ли подкрепили някакви е, допъл... допълнителни ограничения за шофьорите, професионалните шофьори, защото е, не, няма еднакви критерии във всичките страни членки и е, някаква връзка между е, като, имаме пред, като имам предвид, че 25% от а, катастрофите се дължат на шофиране в нетрезво състояние. Как, и по какви ще бъдат общите правила в държавите членки, за да има наистина една общоевропейска безопасност по пътищата. Господин Етия. I think road safety... Благодаря, госпожо председател. Безопасността по... на движението по пътищата е важна тема и всички сме съгласни с а, тази констатация. Видяхме данните, господин Болдин, както самият вие казахте, свидетели сме на известна станда... стагнация на броят на жертвите. Смятате ли, че ще има допълнително намаляване само чрез автоматизираното шофиране, с автономните автомобили? Това ли е начин за да гарантираме, че вече няма да има никакви възможност за човешка грешка? И как също така може да гарантираме, че автономните автомобили ще могат да комуникират помежду си достатъчно успешно. Когато човек шофира, винаги се оглежда какво случва около него и особено тук в Брюксел ми е доста странно шофирането, идвайки от Германия, но все пак непрестанно общуваме с останалите водачи при шофиране. Как ще гарантираме, че автономните автомобили ще комуникират достатъчно ефикасно помежду си? Споменахте ни вече пилотния си проект. Можете ли да ни дадете някаква идея за очакваните резултати? Макар ще бъде предложен образ месец февруари, можете ли да ни представите някаква предварителна идея за очакваните резултати от този пилотен проект? Господин Даниелсен вече спомена алкохола. Към него бих добавил и останалите наркотични вещества. Отново ли става дума само за човешка грешка. При автономните автомобили няма значение в какво състояние е водача. Ако, ви, ако автомобилът е безопасен, как може да се гарантира безопасността на самите автомобили? Господин Къв. Благодаря ви, господин, госпожо председател. Благодаря на господин Бордин за изложението му. Изложението му. Радваме се да чуем, че има подобрение на резултатите продължение на десетилетие, но е много притеснен факта, че няма достатъчно напредък през последните няколко години. Споменахте разсейването при шофиране, а междувременно автомобилната индустрия ни предоставя все по-интелигентни дисплеи, на които човек може да си гледа YouTube видеота или да ни показва е, СМС-ите, които получаваме, може би трябва да се запитаме до каква степен всичките си екрани за, на, за бордово управление всъщност допринасят за проблема, за да го разрешават. А въпросът ми всъщност е как можем да насърчим активното шофиране тъй като хората се движат пеша, карат колело, което е много добре, за да поддържат физическото си състояние и да се борят с отвръстилостта, но трябва все пак да гарантираме тяхната безопасност. И имам чувство, че в някои е, части на Европа се насърчава моторизираните транспорта, вместо да се насърчават хората да се движат пеша или с е, велосипед. Така че се питам как може да се подобри видимостта. Всъщност непрестанно искаме от хората да подобрят своята видимост е, с светоотложителни жилетки и т.н. Не би ли трябвало да се върнем обратно, т.е. да направим нормално ходенето пеша и движението с велосипед, вместо да искаме от децата да приличат на работници по пътищата и как как да дадем възможност на децата да се научат естествено да се движат, вместо да ги увиваме и да ги закопчаваме с кола на детската седалка в автомобилите, да ги караме на някъде. Така че ви питам, как мисля, че може да насръчим броят на пешеходците и велосипедистите и да гарантираме тяхната безопасност? Предполагам, че отговорът, който ще чуя, ще бъде по-добри инженерски решения, подобряване на инфраструктурата, но все пак ще се радвам да чуя мнението ви. Благодаря ви, госпожо Ков. Госпожо Лушанто, имате думата за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на вас, господин Болдуин, за изчерпателната презентация. Безопасността на движението пътищата се е подобрила като цял в Европейския съюз, както правилно отбелязахте, но последните няколко години броят на загиналите тежко ранените остава прекалено висок. Съгласен сме също така и с фактът, че става въпрос за 25 000 загубени живота и 135 000 тежко ранени. В моята страна Франция 4448 са загиналите и над 7000 са ранените, което е не, по никакъв начин неприемливо. Така ще отбележа обаче състезанието за намаляване на условията на труд на пазара на, на работещите на професионалните водачи. Същото след като това се случва вече с е, водачите на Европа, сега това се случва и извън Европейския съюз. Съгласно, съгласно доклад на Investigate Europe, броят на разрешителните за работа на шофьори от трети страни в Европейския съюз увеличила с 296%, с което достига 108 233 молдавци, казаци, дори водачи от Шри-Ланка си успорват ограничения бой работни места. Често на тях им се плаща за измитаното разстояние и тази незаконна практика ги принуждава да шофират възможно най-дълго с всички свързани с това рискове. Така че въпросът ми седнят, защо да не защитим нашите работници и нашите граждани, като забраним практики, които не допускаме за нашите собствени водачи. Мисля, че по този начин ще спечели безопасността движението по пътищата като цяло. Благодаря ви, госпожо Лешоното. Думата има госпожа Контура. Благодаря ви, госпожо председател. И аз на своя ред бих искала да благодаря на господин Балдин, Балдуин за изложението му. Държа също така да отбележа, че Европейският съюз е пионера в областта на безопасността на движението по пътищата. Установихме също така, обаче, че има и стагнация в намаляването на броя на жертвите по пътищата и установихме, че през 2010 и 2013 година с 2,8% намаляват броят на смъртните случаи, като най-голям е броят на намаляването, най-силно през 2011, 2013 година. Тогава нататък има стагнация, не се постига повече напред. Но има и друг притеснителен факт, а именно е, неравнопоставеността между отделните държави членки това показва, че безопасното движение по пътищата е сложна тема, за която е нужно добро сътрудничество с държавите членки. Но вместо да имаме една политика, която води до конкретни резултати, трябва да погледнем какви са резултатите от политиката, които водим. И за това бих искала да ви задам следният въпрос. Как си обяснявате тази стагнация през последните 5 години и защо са толкова големи е, разликите в резултатите постигнати в, в, в държавите членки и въз основа на изводите, които ще се направите, какъв, е, какви са плановете на Европейската комисия, за да се преодолеят тези разлики. Дали стратегията ни е достатъчна? Разбира се, тази стратегия на европейско равнище е много важна, но може би възоснова на едно съпоставително изследване Европейската комисия би могла да излезе с конкретни препоръки за всяка държава членка. Благодаря ви, госпожо Контура. Отново се връщаме към НДП и госпожа Телър за две минути. Vielen herzlichen Dank. Благодаря ви, господин Болдуин, за презентацията. Благодаря ви и за работата по тази толкова важна тема. Радвам се, че отново ни показахте броят на жертвите на пътищата. Мисля, че никога не може да ги чуваме достатъчно често и съм съгласна с вас. Сега пред нас предизвикателството е, че броят на жертвите е в стагнация, а не намалява. Имам два въпроса към вас. Първият е в същата насока като въпроса на колегата Ойтхен, който се даде въпрос за автономните автомобили. Може ли технолог... новите технологии да бъдат решението на проблемите с безопасността на по пътищата. И вторият ми въпрос е свързан с цифрите, данните и фактите. Вие, сами, вие разполагате ли с достатъчно данни от всички държави членки, данни, възоснова на които да можем да установим защо се стигнало до пътно-транспортно происшествие, защо е имало жертви и дали по този начин ние разполагаме с надежни данни на европейско равнище, върху които да основем по-нататъчните си действия. Благодаря ви. Мерси beaucoup, мадам Тера. Мадам Грация. Председателката, благодаря. Грасия. Да. Благодаря. Мама е, че да разместих бупите. Но нищо. Благодаря. Благодаря за тази презентация, господин Балдуин. Както правилно казахте, целта трябва да бъде намаляване на смъртните случаи и крайната цел трябва да бъде нула смъртни случаи, но цифрите са все още много драматични. В Испания, според службите, една, всеки четвър, всека четвърта жертва е жертва на на невнимание и на прекалена скорост. Е, най-голямото невнимание е следствие на говорене по телефона. Така че не смятате ли, че е крайно време да се забрани абсолютно и навсякъде използването на GSM в а, в, в на превозните средства. Може би трябва в самите електронни уреди да има а, начин те, те да бъдат на а, модус кола, както примерно е, е модус самолет и как, как, как, по какъв, какви ще бъдат новите средства, с които ще разполагате за осигуряване на безопасност по пътищата? Председателката, добре дошъл на любимия ни депутат Вин Вондер Кош. Добре дошъл в нашата комисия. Винаги сте добре дошъл. И честите нова година. Nous continuons. Monsieur Riquet, la parole est à vous pour deux minutes. И така, имате думата за две минути. Е, благодаря, господин Рике. Благодаря. Трябва да изразя първо известно съжаление. Първо, всяка година слушаме доклади по темата и когато ни казвате как спада броя на происшествията, трябва да се види пробега. Така че виждате, че спада е много по-значителен. Важно е важ, важна е. Важна е връзката с е, доколко е усилено движение. Няма и е, е, вие не установихте и друга зависимост. Ако има толкова значителен спад преди 10-15 години, е, това е благодарение на технически напредък. Колана, колана, който сега се използва. В последствие няма толкова забележителен напредък. На второ място, е, мобилният телефон влиза в автомобила. Това е нова причина за происшествия. Така че вие не правите връзка между напредъка и появилите се нови фактори. Има нов технологически напредък, например е, педал, когато има пешеходец или камера при заден ход. Така че е, данните ви, данните ви не могат да се тълкуват и дори не са верни. На второ място, гледам е, едно и също нещо. Непрекъснато се говори едно и също нещо. Винаги, когато правим предложения, е да се спре да прави нещо един и същ водача. Не можете да карате хората да карат с 40 е, км е, по селата и с 10 в градовете но има и други фактори, които трябва да бъдат взети предвид. Примерно, съвсем основателно състоянието на автомобилния парк има асиметрия изток-запад. Едва ли румънския водач е, е, е, е по-глупав от норвежкия, но просто инфраструктурата и автомобилния парк са различни. Така че тези данни са просто една димна завеса. От друга страна, така наречените раними, раними е, граждани, те жертви ли са или са извършители на собствената си трагедия? Аз гледам е, хората, които карат е, автомобили на четири колелета, докато така наречените е, раними участници в движението е, се движат много по-безразборно. Има нова мобилност. Вие говорите тук за някакви проучвания, може би е рано да се правят. В заключение искам да кажа просто следното. Вие е, ни представите брутни данни. От 10 години поне аз членувам в тази комисия. Това е нещо абсолютно невярно. Правят се неподходящи предложения възоснова на такива данни. И накрая ви освобождавате от отговорност, особено някои в държавите членки, които трябва по-сериозно да се отнесат към инфраструктурата, към качеството на автомобилите и едва тогава към поведението. Госпожа Ана Добърне има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Честита нова година и от мое име на колегите. Имам конкретен, конкретен въпрос, който се отнася за Германия. Благодаря, господин Балдуин, за изложението. Благодаря ви също така, че ни показахте колко добре свързани с безопасността по пътищата и устойчивостта и двете цели, към които се стремим. Имам два въпроса към вас. Имате ли представа за положение, за факта, че въвеждането на ограничение на скоростите в цяла Европа е противопокъсна. Знаете, че в много общини има стремеж за подобряване на усилията, за подобряване на условията на качество на живота на гражданите, но не може да има чак толкова големи разминавания между държавите членки. И ам, това, споря... това разминаване се, се превръща в трудност за водачите. И може би Европейската Европейския съюз може да даде смислена препоръка за държавите членки, която да е в интерес и на нашите, за на пътищата, нашите деца и борбата с изменението в климата. И може би по този начин с верността си може да принесете и за постигането на целите е, на зеления нов е, курс. Благодаря ви. Флего! Председателката, благодаря. Господин Флего има думата. Е, хвала прия свега на я. Благодаря, госпожо председател. Първо, това е много интересна тема. Моето мнение е, че онова, което лично аз искам да чуя, настъпи епохата, през която автономните автомобили трябва да бъдат обект на по-сериозно внимание. Те да бъдат въведени в транспорта по-активно. Направени ли са проучвания? Направени ли са някакви проучвания за зависимостта между автономните автомобили и безопасността на движението, за да може възоснова на цифри да обмислим законодателния предложения? Господин Оливия има думата. Благодаря, госпожо председател. Говорим за безопасност на движението по пътищата като цяло. Това е интересно, но искам да се върна на нещо по-конкретно. Мотоциклетистите, тяхната сигурност. Тяхната сигурност, това е въпроси на тяхното равновесие и на всичко, което може да ги предпази. Първото, което можем да кажем е за инфраструктурата. Стана въпрос за това. За мотоциклистите е много лесно дупките по пътищата. Въпросът е важен. На второ място, е, как да се адаптира оборудването по пътищата? Е, най-вече някой е, оборудване на магистралите. Ограниченията, тези метални ограничения, които са истински гилотини. И накрая има места, където се забавя скоростта, много често те са метални и там може да се доведе до нарушение на равновесието на мотоциклиста. И накрая, индивидуалните е, способи за е, безопасност, е, шлемовете, всичко, което се поставя на ръцете, на краката и така нататък. Всичко това струва доста пари и може би трябва да се предвиди някакво по-привлекателно данъчно облагане. И накрая, нещо малко по-различно, свързано е с обучението, трябва да се е, възпитават шофьорите как е, да карат успоредно с мотоциклетисти. Въпросът е много точен. Аз е, не искам нови стандарти, но мисля, че могат да се направят много неща по тази тема. Председателката госпожо Грапини, две минути. Благодаря, госпожо председател. Три неща. От е, вашето изложение няма никаква класификация на происшествията заради причината. Инфраструктура, кодекс за движение по пътищата, наркотици и така нататък. Ако няма такава класификация, ние не можем да вземем преки мерки, за да отстраним причините. Ако происшествието се дължи на наркотици, може примерно да забраним наркотиците. Ако е, че не е вързан колана, предвиждаме други мерки. Въпросът ми е следния. Обмислите ли хармонизиране за е, кодексите за движение по пътищата? Примерно в е, Румъния е, има 0% алкохол в кръвта, докато в други страни е различно. Според нас е, е в Европейския съюз на единния пазар не можем да допуснем такива разлики. Е, това не е положително. Е, е, тези, които се движат е, на мотори или на велосиподи, карат и тротинетки. За тях не се иска никакво свидетелство за управление. Знаете ли колко происшествия са предизвикали те? Вашите данни са от 2017 година. Мисля, че всички заедно с Европейската комисия трябва да обмислим как да предвидим конкретни мерки, иначе си говорим е, за да изпитваме удоволствие от разговора. Не знам е, и данните ви откъде са, какъв им е происхода. Госпожа Талфт има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Балдуин. Е, благодаря ви. Добре дошъл в нашата комисия. Имам въпрос към господин Балдуин. Тук се изброяват цифри. Това се отнася за въздухоплаването. Например, щеше да настъпи криза. А, нямаме агенция, нямаме Европейска агенция за безопасност на движение по пътищата. Казвам го, защото преди известно време аз бях един от преговарящите по времето за управление и за почивка и тогава стана ясно, че а, проблемът не е, че не разполагаме с а, конкретни правила, а че просто има много голяма разлика между държавите членки, когато се прилагат тези правила. А, и доколко се спазват тези правила. Ако аз бях комисар, щях да създам Европейска агенция за безопасност на движение по пътищата. Какво ще кажете вие за такава идея? Председателката, благодаря. Господин Лучен, добре ли ви произнасям името? Да, да, да, да, много съм доволен, даже съм много доволен. Благодаря на господин Бълдовин за направеното представене, но все пак съм неудовлетворен. Искам да кажа това, което каза господин Рике. Аз не съм член на комисията от 10 години, а само от няколко месеца. Виждаме цифри. Е, те, е, ням, няма зависимост между тези цифри и километрите. Тоест, цифрите могат да се тълкуват по най-различен начин. На второ място по причините. Много хора казаха разлики в страните, разлика между регионите. Примерно, разликата между селата и градовете. Това, което ме интересува, не знам доколко това е възможно, може би ще го постигнем чрез Европейска агенция за безопасност по пътищата, а именно препоръки за отделните държави членки. Кои са приоритетите, за да няма а, този постоянен брой на загиналите? Говорим, че той не се променя. Какви препоръки да предвидим, за да може чрез съвсем конкретни мерки е, във всяка държава членка драстично да спадне броя на загиналите по пътищата в съответната страна? Разликите са много големи. Казахте употреба на алкохол, на наркотици, инфраструктура, състояние на самите автомобили. То е различно в отделните държави членки. Мисля, че ще бъде интересно, ако направим съпоставка между данните, които се събират от много години в Европейския съюз, да, да разработим конкретни препоръки, за да може да се взимат мерки във всяка държава членка. Всяка държава членка да знае кои мерки ще имат най-силен ефект и кои са най-недостатъчни. Мисля, че по този начин ще върви напред каузата за безопасността на движението движението по пътищата, ще имаме мониторинг и всяка страна стъпка по стъпка ще изпълнява препоръките, които са разработени от Европейската комисия. Благодаря. Председателката госпожа Арман има думата за две минути. А, няма да повтарям казаното, обаче ако погледнете пробег, ки, ки, километър от пробега, от страна до страна, разликата е от 1 до 10, Разликата от 1 до 10. Говорим за това, че броя на жертвите не мърда, но има страни в Европейския съюз, където броя на загиналите се увеличава. Така че е, имат късмет е, тези, където броя не се променя. Е, но може и кривата да тръгне нагоре. Причините са най-различни в Румъния, например, не можеш да караш, ако си употребил алкохол, т.е. нулева толерантност. Мисълта ми е, че в Европейски съюз трябва да се разработят тези е, показатели за ключови постижения, да можем да ги наблюдаваме и е, е западния опит да се прилага на изток. Има страни, където все повече се карат автомобили, хората не са имали коли и от съвсем скоро карат коли, да има споделяне на опит и проблема да се разглежда регион по регион, защото съотношение от 1 до 10 е нещо огромно. Не можем да сметнем погледнем едно средно аритметично и да решим, че това е достатъчно. Мисля, че именно в, в страните, където проблема е най-болезнен, да има специална политика и трябва да се окаже съдействие на правителствата. Благодаря, благодаря, госпожо Арман. Господин Дели има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че е, колегата Грапини вече спомена темата за альтернативния транспорт в градовете. Говорим за и скутери, какви ли не, какви ли не е превозни средства. Употребата им е логична, няма емисии, няма задръствания, но все пак все пак те водят и до повече въпроси, свързани с безопасността за всички участници в движението, за тях самите и за останалите. Дали тези участници в движението не трябва да бъдат обект на някакви общи насоки, някакви минимални стандарти за общините, за градовете, как да организират такъв транспорт? Тук има някакво съревнование между е, начините за придвижване, които се използват в градовете. На второ място, е, говорите за е, съобщение през граница за нарушения е, на кодекса за движение по пътищата. Аз съм правил такива опити. Уверявам ви, правил съм такива опити. Вие го споменахте, но все пак какво бихте направили, за да стане това на практика? Аз правих такива опити, мисля, че има резултати. Това е една от малките области в Европейския съюз, където европейското единство и сътрудничество действително, действително съществуват слава на Бога. Председателката, благодаря. Последен кратък въпрос. Бяха ви зададени вече много въпроси, но все пак Броя на ранените по пътищата ОВИ зависи от най-различни параметри. Аз бих искала да се спра на параметъра скорост. Според мен скоростта е изключително важна, изключително важна за происшествията по пътищата. Разполагаме ли с някакви цифри? за това, че не се отнасяме достатъчно внимателно към скоростта по пътищата. Е, много хора казаха, кога тези делегирани актове за интелигентни средства за адаптация на скоростта, утре ще има ли някакъв показател за скоростта? Но има и нещо друго. Нещо друго. Е, аз наблюдавам едно явление в градовете, което буди много въпроси у мен. Няма тук сега да ви споделям, да ви споделям нищо лично. Нямам време сега да ви разказвам живота си, но нещо, което буди много, много тревога. Тревога. Примерно, в градовете имаше спортни средства за движение като чета вестници, Берлин, например, при всяко происшествие има връзка между даден автомобил и безопасността на движението по пътищата на хората, които не са в този автомобил, а са извън него. И това обикновено са тези, които са най-раними. Примерно, Euh, джиповете водят до много повече происшествия. Това са джипове на високи колелета с огромна, огромно тегло. Това не води ли до много по-голяма опасност по нашите пътища? Е, Валонската агенция за безопасност на движението по пътищата направи проучване и там е, в някаква степен това се доказва. Та искам да ви попитам, не смятате ли, че теглото на автомобилите сега не се превръща в е, основния враг на безопасността на движението? Има ли други въпроси? Едно, две, три. Да, едно, две, три, продадено. Слушаме отговорите. Айде, 12 минути. Да. Защото, както казахте, наистина прекрасни въпроси можем да прекараме до края на седмицата да отговаряме. Но, много ви, много ви моля, благодаря, нямаме много, нямахме много време. Благодаря за всички въпроси. Господин Новаков, имаме нови а, правила и сте абсолютно прав, че обмена на на, на, на ден на данни ще доведе до много повече връзка между пазарите е, на коли на оказион и а, много държавите членки се интересуват а, е, от а, е, решаването на този проблем. Сега не съм абсолютно съгласен с това, че Европейския съюз трябва да се превърне в полицай на пазарите на коли втора ръка и да издава гаранции. Мисля, че това е отвъд нашите правомощия. Колкото до обучението на младите при тежки метеорологични условия, това е в правомощия на държавите член, членки, а в следващата директива ще има препоръки, свързани с, а, с а, подобни а, предложения и препоръки, тъй като в крайна сметка всички прекусяват границата в един момент и трябва да има единно поведение, колкото до съдържанието на алкохол. А, тук ли сте? На. Наш, нашата, нашата препоръка е да е нулева толерантност за професионалните и младите шофьори. Ще разгледаме, разбира се, съда, количество, съдържанието на а, алкохол има в, почти, във всички страни, освен в моята родина, се 0,5% промила всъщност. И в, в много страни, в някои страни е и 0,2 промила, но в крайна сметка това е в рамките на правомощията на държавите членки, така че трябва да видим дали трябва да направим една така е, ясна и препоръка или да отидеме отвъд това. Но може би по-скоро препоръки в областта на приложението, на измерването, на съпоставянето. Ще разгледаме всички тези проблеми. За момента не мога да поема ангажименти, свързани с съдържанието на алкохола в кръвта на професионалните и други. Колкото до е, директивата за безгласност по, пътя, по пътищата, първо благодаря на тази комисия за работата им по директивата. Е, как подсигуряваме най- най-доброто изпълнение или прилагане? Е, цел, цел, целта е наистина държавите членки да могат само да, да, да правят изключения за някои видове пътище. Да се включи всичко, което е в рамките на тента, магистралите и така нататък. Някой друг ме попита и друго, но ще поискаме от държавите членки да вземат предвид при е, изработване на стратегиите си и програмите си на уязвимите участници в движението. Сега. Развит, развитията в областта на, на интелигентните автомат, на ав, автономните а, превозни, превозни средства а, все още е много далечно, т.е. необходимо е е, ще, ще имаме още поне 20-30 години превозни средства с различни равнища на ав, автономност, които ще, които ще, ще трябва да си съжителстват на, на пътищата. А, и и в, в крайна сметка ще е има интерфас между а, пешеходците, между хората и машините, между машините и машините и така нататък. И все, все още а, се правят а, изследвания и проучвания на това как ще реагира а, съответните съоръжения, машините, но разбира се, това ще е много интересно за обсъждане в момента, в който разполагаме с някакви е, резултати. А колкото до автономността и автоматизацията като цяло, е, това е, може би, нали, може да се смята за, за магическото решение, защото човека е изведен от процеса на придвижване, а се казва, че 90% от а, инцидентите се извършват са поради чов, човешки а, грешки. Но в една а, система, безопасна система, ще трябва е, човек да бъде предпазен от е, извършване на грешки, защото ако си изпусна ключовете, това не ме убиват. Нали? Е, в момента най-съвършените съоръжения просто само се доближават до най-съвършеното, което можем да направи човек. Така че все още няма магическо решение. Сега, разбира се, благодарение на, на парламента и благодарение на новият регламент за безопасност на превозните средства, постигнахме някакви резултати. Е, включително и системите за, автоматично, за автоматични спирачки, които е, предпазват както е, тези, които са в превозното средство, така и тези, които са отвънка. Колкото до, до стагнацията в резултатите, нещо, което беше многократно а, а, подчертано, и тук беше беше, беше казано за невниманието. Да, то може да бъде да се дължи на GSM, но също така а, на билбордовете, на много неща, които са извън превозното средство. А, така че някои трябва да се използват а, технически решения, някакви системи, които да а, предпазват от невнимание. а, също така взаимоотношението между без, без, безопасността на движението, между колите а, и скоростта и придвижването на а, велосипедисти, пешеходци и така нататък, защото ако, ако, ако, ако примерно бъдете блъснат от кола, която се движи с 30 км, е, имате 60% е, шансове да оцелеете. Ако колата се движи с 60 км, тези шансове са само 10%. А, така че наистина ограничението на скоростта е много важен елемент. А, е, инфраструктурната и безопасността на инфраструктурата е огромен въпрос. Също, също така споменахте и един парадокс. Като като, като млад родител, нали, ви искате да закарате децата ви да бъдат да, да заведете децата до училище, за да бъдете сигурни, че а, тяхната безопасност е подсигурено. Но но като, като казахме за Брюкс, като споменахме Брюксел, наистина трябва да отчетеме огромните усилия, които са направени в а, региона на, на Брюксел, на скоростта на предвижване, която ще бъде 30 км от до година нататък. Защото в крайна сметка насърчаването на безопасността по пътищата не може да става само глобално, тя става и е, на местно равнище, на регионално равнище. Госпожа Рушната. Благодаря за споменатото от вас, що се отнася до е, проблемите е, свързани с всички тези, които работят по пътищата, е, хора от Молдова, от Филипините и така нататък. Това е извън моите правомощия е, да, да, да отчитам откъде идват и какъв е происхода на тези хора. Аз това, което ни тревожи, това е безопасността и сигурността на хората, които работят по пътищата понякога наистина хората карат прекалено бързо, опасно и наистина трябва да обърнем по-голямо внимание на работещите по самите пътища, тъй като това е също обект на, а, за тревога. Много казват, че, че, че знаят какви са причините на well... на с катастрофите и всички казват, абе знам защо точно се е случило, ама обикновено това е един сбор от, от фактори. В, е, в в, по, понякога е, при происшествия има има нещо, което е неизбежно, но същевременно, ако всички други фактори са елиминирани, не, не задължително това води до смъртен случай. Ако спирачките са а, в добро състояние, кола сложена и така нататък. Знаете, че Започнахме няколко програми в момента с 6 страни Румъния, България, Литва, Полша и други. Започнахме да работим с тях конкретно. Е, не, за, не да, да им се караме да ги критикуваме, а за да намалиме наистина броя на а, е, пътните происшествия. А, е, в крайна сметка всички има какво да научим и това не е само в една посока. В България е, и, и, Рума, и Румъния също могат, много от тях може много да се научи за начина по който се действа след происшествието. Госпожо Телера, Радвам се наистина на намалението на жертвите, когато има такива, как технологиите могат да допринесат за това. Пак ще повторя казвам преди малко. Нека първо да се опитаме да въведем общият регламент за безопасно движение по пътищата. От 2022 година нататък всички нови модели трябва да бъдат оборудвани с новите мерки за предвидени в регламента. От 2024 година Нататък всички автомобили трябва да бъдат оборудвани. Новите автомобили като цяло могат да бъдат отлично фактор с подобряването на пътищата, ако ги използваме целесообразно. По опитите да, да разберем какво предизвиква смъртните случаи, Опитваме се целта да съберем нужните данни с системата за докладване в реално време, което е много вълнуващ проект и ще се надявам, не се надявам, че ще мога да докладвам за неговото развитие през идната година. Също така имаме и друга инициатива чрез базата данност, която може да се извади полуки от отделните пътни происшествия. В Германия се прилага тази система и те се опитват всъщност да извлекат показателни данни от тези отделни случаи, защото всъщност може да се, да се изучи известна информация от състоянието на, на автомобила, скоростта, с която се е движило, общото му състояние, състоянието на пътищата, металогичните условия, евентуалното състояние на водачите. Мога да ви кажа, че не могат да получат достатъчно изчерпателни данни. А истинските специалисти по въпроса на движението пътищата, като аз не съм, казват, че ще, им, че ще е много за тях, ако имат повече данни. Но са два основните проблема в момента. Първият е с разходите, а вторият е как изобщо изобщо да обработим всички тези данни. Тук говорим за терабайт от данни, т.е. огромни масиви. Това са два въпроса, на които аз не мога да ви дам отговор към момента. Госпожо Гарсия, съгласен съм с вас. В идеалния случай трябва да има нулева смъртност по пътищата, затова и такава е целта ни. Ако попитате гражданите какъв бил, бил правилният брой жертви в пътищата, всички ще ви отговорят. Разбира се, всички ще кажат по-малък брой от броят в момента, но в крайна сметка нито един нито една ни смъртта е случило пътищата не е приемлив. Как ще обясните на някой, че дъщеря му или баща му трябва да загинат на пътя? Затова и водещата ни цел е нулева смъртност. Споменахте интересна идея за забрана а, използването на мобилни телефони. Мисля, че всички държави членки е незаконно да се из... държи в ръка телефона, докато се шофира. Мисля, че в някои държави членки е забранена и употребата на hands-free. А, идеята, която предлагате, е много интересна, ще трябва да я обмислим. Госпожо Рике, господин Луки, всички споменахте темата за болнисвите случаи за изминат километър. Това е наистина много интересен въпрос. Опитваме се да се добием с тези данни. Нещо държави членки обаче разполагат с, с, подобни съпоставими данни. В а, Франция са много надежни информация в това отношение. Но нека все пак да сме много бдителни, когато твърдим, че смъртен случай за, за количество изминати километри е, е най-подходящият показател. Ще ви дам следния пример. Ако се изпълняват 10 пъти повече километри в Европейския съюз, а само 55% намалява смъртните случаи, ще кажем, че сме, че намаляло с 5% смъртността по, а, на, на километър, но аз не мога да се задоволя с това количество. Затова смятам, че единственият а, истински показател е броят на смъртни случаи за милион от населението. В Съединените щати, например, а, се използва а, случай, а, факторът а, смърт на А, притежаван автомобил. И човек се радва, ако само едно пете ни коли едва до смъртен случай. И не може да приемем подобен вид а, отношение тук в Европа. Аз искам да постигнем една система, която да може да се адаптира към а, грешките и да гарантира безопасност на движението по пътища, както в градовете, така и във селските райони. Беше зададен въпрос и за разпокъсаността в ограниченията на скоростта в Европа. Искам да се спра на този въпрос. Отново, това, като говорим за помощта на държавите членки, ограниченията в магистралите, например, са от без липса на ограничения с препоръчена скорост от 130 в Германия, 140 в България, 120 в Белгия, 100 в Естония, а в Холандия наскоро беше намалена скоростта на 100 км по магистралите през деня по съображения свързани с качеството на въздуха, което също е много интересно. Ние обсъждаме възможността за изготвяне на препоръки, но, цел... но трябва да гарантираме, че това ще бъде някакъв добавена стойност и не искаме също така да се стигне до противопоставяне на бързо срещу волята на гражданите. На този етап обаче не мога да поема някакъв ангажимент, иначе с пълно право твърдите, че има връзка и с а, а, зеления курс на Европейската комисия, т.е. че може да се допринесе за борбата с климата и да се гарантира равнопоставеност. На, на автономните автомобили трябва да се гледа по-сериозно и ще разгледаме последиците по скъпостта по движението по пътищата по отблизо. И моля ви, поканете ме отново да засегна темата за бъдеще, в момента в който имаме повече данни за целта. Безопасността на мотоциклетистите. Как да не отговоря на въпроса на господин Оливие, особено при че господин Ван Декамп седи в дъното на залата. Инфраструктурата отново е много важна отново а, казваме, че инфраструктурата е много важна при защита на най-уязвимите участници на пътя, сред които са и е, мотоциклетистите. Индивидуалното оборудване за а, мотоциклетистите е задължително в някои държави, мисля, че най-дължително е в а, Франция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 Госпожо Грапини, съгласен съм с вас и отново ще повторя въпроса за системата за отчитане на происшествията, а за електронните тротинетки все още не разполагаме с данни. Искаме да дохвете членки, но те все още не разполагат с тези данни, още прекалено рано, за да разполагаме с тях. Но разбира се, всички знаем, че има сериозни проблеми в отделни случаи. Госпожо Такска, споменахте въпросите свързани с а, идеята за даване на Агенция за пътна безопасност отново надхвърля поста си с опита ви да ви отговоря, но все пак мисля, че има какво да се направи с данните, които като разполагаме, се надяваме да разполагаме за в бъдеще. Към момента не мога да ви кажа повече, освен че напълно чух това, което казахте. Господин Лукен, мисля, че каза, че отговорих на повечето въпроси, които вие повдигнахте. Безкрайно много препоръки отпращам, отправяме към държавите членки, включително и от колегите от ETSC така работим по принцип, взаимно си даваме по покръки. Не искаме на нас да гледат като на големия брат, който всичко знае по темата за безопасността на движението по а, пътищата и получава държавите членки. Предпочитам да работя в сътрудничество с тях. Такава е такъв духа на работа в нашия проект за обмен на данни. Надяваме се с новият пилотен проект да имаме повече възможност да го вършим ефикасно. по постелектронните турнетки и сегуаи. Виловете, да, трябва да, да, се обърнем, да бъдем внимани, да видим с какъв тип а, мобилност те замесват, какви пътувани те замесват. Ако действително хората с отказват от мобил си, за да използват автонетите, тогава да, има напредък. Обаче, ако хората а, слизат от автобусите и от велосипедите си, да ги използват, нищо много не ни носят, само се води, само се въвежда нов вид превозно средство с много малки колела, с ниско на безопасност и други проблеми. В момента момента изготвяме проучване на техническите особености с цел даване на ясни препоръки за градска инфраструктура и групата на градовете е, обмисля възможността за изготвяне на препоръки. Ние също я обмисляме. Госпожо Дали, проблемът, като се изкажете последен, извинете, господин Дали, е, че имам най-малко време да ви отговоря, но ще завърша въпроса за джиповете. Uh, Госпожо Дели, по въпроса за джиповете, Опасявам се с факта, че намалява броя на пешеходците на велосипедистите жертви в сравнение с ам, жертвите на хората, които се намират в автомобилите в Обединеното кралство през последните 5 години с 50% се увеличи броят на а, жертвите сред пешеходците и няколко го пуша с факта, че 50% се увеличи броя на джипове, които се движат. Няма достатъчно изчерпателно и а, заключения, които да подчертаят, че по-тежките превозни средства с по-високи гуми наистина допринасят за по-големия брой жертви сред пешеходците. Освен това имаме имаме технически проблем. Какво значи джип? Джип изобщо има големи и малки джипове, високопроходими автомобили, така че трябва да се опитаме да преодолем проблема с определението. А пък, разбира се, като се замислим за околната среда, колкото по-голям и тежки автомобила, толкова повече емисии се отделят, особено в градовете. Това не, не значи, че по някакъв начин смятам, че ще опитам да регулираме чиповете. Не, просто ще гледаме този въпрос и сме готови да го обсъдим с вас. Съжалявам, че трябваше толкова накратко да отговоря на въпросите ви. Благодаря ви за разбирането и с удоволствие ще присъствам на други дискусии с вас. Много ви благодаря, господин Болдуин, за всички отговори. Отделихте си нужното време за тях, но е вярно, че въпросът за безопасността на движението по пътищата е много важен въпрос, но също така ние сме а, е, законодателни, така че сега трябва наистина да имаме някакъв реален напредък. Не е достатъчно само да се получат семинари и срещи на върха. Сега вече трябва наистина да се постигне напредък по този приоритет. Както казахте, всеки спасен живот е един спасен живот. И трагедията може да ни засегне повсякога. Може би заради скоростта, може би заради това, може би заради другото, можеше да се избегне тази трагедия, така че нека да продължим да търсим решения и да подобрим безопасността на движението по пътищата. Аплодисмент за господин Болдуин. Винаги е удоволствие да ви видим тук и нашата комисия с удоволствие ще проследи вашата стратегия и ще допринесе за нея. Уверявам ви в това, защото трябва много сериозно да погледнем към темата. С това, скъпи колеги, приключва днешното ни заседание. Е да, всяко нещо има своя край. Утре сутрин няма да ме има. Ще ме замеси колегата Етиен, за което най-сърдечно му благодаря. Но не се безпокойте, отново ще съм с вас утре след обед. Благодаря ви, закривам заседанието.